Good afternoon, ladies and gentlemen. Здравейте, уважаеми дами и господа. Ако ми позволите, ще открия днешното заседание. Ще говоря на унгарски през първата част на заседанието, а след това ще премина на словашки. И така, дами и господа, започваме с първата точка – приемане на дневния ред. Господин Мариас, неговият доклад ще бъде отложен за 9 ноември – ако сте съгласни. Ще процедираме така. Има ли предложения за проекта, проекта на дневния ред? Виждам, че няма. Втора точка. Одобрение на протокола от предишните заседания. Има протоколи от две заседания, 13 и 14 юли и протоколите от 8 септември. Вие имате протоколите. Има ли възражения по някой от протоколите? Ако няма, тогава протоколите са одобрени. Трета точка. Искам да приветствам нови колеги. Пьеро Суаве, надявам се произнася името правилно, и Алесандро Даволи, нов колега – Италия. Той не е тук, но третият колега е Катя Ватер от Литва. И така, добре дошли на новите колеги в нашия секретарят. Те имат опит от работата в парламента. Радваме се да работим с вас в бъдеще. <clears throat> Четвърта точка. Точка разни. Аз нямам съобщения други за вас, няма колеги, които да искат думата. Добре. Следващата точка, това е петиция от Италия 1962 от 2014 година. Заявителят не присъства, така че давам думата на комисията господин Карпентър и господин Хармет. Това са представители на комисията. Добър ден, уважаеми дами и господа. Ние получихме коми... петицията от господин Бернарде. Той е в екваториална Гвинея, затворен е там, в затвора е. е тази петиция включва и много други доклади от ОНЕ. Това е случай, който е свързан с зачитането на правата на човека. Ще се изкажа от името на външната служба. С мен е и колега от Европейската комисия. Искам да се съсредоточа върху два аспекта. Най-напред третирането на казуса на господин Беради – и на второ място правовата държава и върховенството на закона в екваториална Гвинея. Това са двете, моите две точки. <clears throat> Имаше две писма, изпратени едното до семейството на господин Перардия от април 2015 година и второто писмо до Аксион Декретиан във Франция, неправителствена организация. Ние сме описали в тези писма нашия подход. Както може би знаете, европейските институции нямат компетенцията за защита на отделни граждани на Европейския съюз. Това е компетенция на държавите членки. Има специални разпоредби, които регулират материята и случаите, когато даден гражданин няма представителство в съответната държава. Италия няма представителство в екваториална Гвинея. Италия се представя от Камерун на Европейския съюз от Капан. Така че това е отговорност на консулските представителства да представят интересите на европейските граждани. Но имаше срещи с пред, пос, посланника на екваториална Гвинея и с посланника от Малабо. По време на тези дискусии по време на тези разговори ние настояхме за съблюдаване на международните норми, свързани с а, лишаването на, от свобода и правото на господин Берарди да получи достъп до медицински грижи. Трябва да кажа, че ситуацията с човешките права ситуацията с условията в затвора в екваториална Гвинея е по принцип, по принцип буди загриженост. Е, в случаят на господин Перард и на единствения случай, където има проблеми, където е, има проблеми с задържане на лица. Също така, случаят бе споменат и в политическия диалог с екваториална Гвинея. Това, което искам да кажа е, че ситуацията в екваториална Гвинея е малко странна. Страната не е ратифицирала преработения договор от Котоно, т.е. ние нямаме същите политически отношения с страната, както имаме с съседните страни в Централна Африка и страните от АКТБ. Ние нямаме делегация, нямаме директна помощ, която отива за екваториална Квинея И тази нератификация означава, че инструментите за политическия диалог, който включва определени елементи на договора от Котоно, свързани с човешките права, не могат да се използват т.е. нямаме правна, правно основание за това, за разлика от Камерун, Габон, Сантоме и други страни в региона. В момента имаме нашата позиция е да окоръжим екваториална Гвинея да не се самоизолира от международната общност. Ние искаме да ги окоръжим е, страната да ратифицира договора от Котоно, за да може да имаме на разположение инструментите от договора от Котоно, инструментите от политическия диалог. Бяха отправени критики, че свързани с намаляване на демокрацията в страната, ние ще продължим да провеждаме структуриран диалог с страни, където има проблеми с, с, с човешките права. Това е което мога да кажа за момента. А сега ще дам думата на моя колега от комисията. Благодаря, господин Карпентър. Моят колега вече очерта основната ситуация. Наистина Европейският съюз няма възможност да даде консулска защита на своите граждани в тази страна. По принцип това е компетенция на държавите членки. В договора имаме член 23 който постановява областите, в които ние имаме компетенция за защита. В този член се казва, че всеки гражданин на Съюза се представя от консулските служби, на която и да е държава членка от Европейския съюз. Т.е. с други думи, Държавите членки представляват европейските граждани, така както представляват и своите собствени граждани. Заявителят е получил консулска подкрепа, както би следвало да получи европейски гражданин в трета страна от европейските институции. Председателят, благодаря. Мисля, че това е правилна оценка на ситуацията. Сега давам думата на колегите, които могат да се изкажат по тази петиция. Не виждам колеги, които да искат да се изкажат. А, има колега. Благодаря. Аз дойдох а, късно и не можах да чуя казаното за господин Биарди. Въпреки това, благодаря на комисията. Искам да кажа, че това не е европейска компетенция. Струваме се въпреки това, че ролята на Европейският съюз би трябвало да оказва натиска върху Гвинея и освен това да се обърне внимание на италианските власти, за да се види какво може да се направи за да се настоява за спазване на основните права. А, и за това е добре, че комисията е обърнала внимание на италианските власти да следи по-отблизо положението на нейните граждани. Благодаря. Някой друг, който да иска думата? Ако не, тогава предлагам следното решение. Тази петиция би трябвало да се закрие, но в същото време трябва да напишем и писмо към Европейската комисия, както предложи господин Мартан. Писмо с молба към комисията да се застъпи за подобряване на ситуацията с човешките права в екваториална Гвинея. Съгласни ли сте с този начин на процедура? Добре, благодаря. Тогава преминаваме към следващата петиция. Това е петиция 0944 от 2004 година. Заявителят е Шила Елис с британско гражданство. Тя не може да присъства днес поради здравословни причини. Давам думата на Пол Снайк. Господин Спайт, имате думата. Yes, thank you very much, Chairman. Um... Благодаря. Комисията Няма допълнителни и независими източници на информация по тази петиция, но ние оценихме последната информация по тази петиция и се оказва, че комисията с право е приключила тази петиция тази петиция. Тоест, Обединеното кралство е предприело нужните мерки, наказателни мерки спрямо нарушителя. Наблюдават се мерките, които са предприяти. Предприяти са мерки за изчистване на околната среда. Ние знаем, че все още има замърсяване на околната среда, знаем, че все още има нужда от контрол на региона. Знаем, че петицията по принцип би трябвало да бъде а, закрита. Нямаме повече какво да кажем по тази петиция. Благодаря. Колегите дали имат какво да кажат? да добавят към тази петиция? Да. Това е една петиция от много дълго време, подадена от моят избирателен район в Северо-Источна Англия. През 2013 година, като резултат от работата на вложителите, комисията подаде жалба срещу оператора на самото депо, депо пред британските органи. Те са осъдени да платят 125 000 британски лири за това, че са позволили да има изтичане на газ от депото. Има течове в областта на депото и в съседните на него области. Замърсяването обаче все още не е изяснено колко време ще продължи то, какви какви са причините за това замърсяване. Много работа сме свършили по тази петиция, свързана с въпросния регион. Все още се спори по а, происхода и а, причините за замърсяването. Дали а, говорим за дългосрочен проблем или проблем предизвикан от а, уседения оператор. Госпожа Шила и другите вложители не са могли, не могат лично да дойдат тук, защото са болни или, имат, или са възпрепятствани. Вложителите са били на място с Агенцията по околната среда. Искаме да съберем повече информация за източниците на замърсяването. Агенцията по околната среда ще подпомогне за изясняването на причините и дали причината е била вследствие на сондажи преди няколко години или това е постоянно появяващ се проблем вследствие на използването на депото. Изготвят се доклади на 6 месеца. Трябва да се споделя информацията, свързана с качеството на водата от помпената станция, която е наблизо. Последният доклад от юни на Агенцията по околната среда показва, че се предприемат активни действия, за да се направи опит да се подобри ситуацията. Идеята е още от самото начало да се гарантира предоставянето на информация до всички заинтересовани страни. Единият от големите проблеми, свързани с тази петиция, е, че не е имало достъп до информация. Това води до липса на доверие, до липса на сътрудничество и така ситуацията се влушава на място. И така, наскоро а, вложителят изложи своята позиция пред комисията. Нивата на, замърсяване са, на замърсяването са над нивата, определени в европейското законодателство. Това е ситуацията в момента в тази област. Съществуващите сондажи ам, е, показват, че има високи нива на амоняк е, в региона. Между 2008 и 2010 е имало някои, няколко инцидента, свързани с сондажите. Петиция. Проблемът не е а, решен. Проблемът е посочен в петицията. Ние а, сме изготвили план за действие на местно ниво Комисията по петициите е, е призована да пише на британските органи и да изложи ситуацията, свързана с депото. Нужна е информация и от помпената станция наблизо и от самото депо, така че да разполагаме с актуална информация през цялото време да се надяваме, че до пролета ще има осезаеми резултати. Благодаря ви. Обръщам се към другите колеги. Имате ли какво да добавите? Ами, не. Ам така проста ситуацията. През 2004 година е внесена петицията за първи път преди 12 години. Поисках да се запозная с цялото досие. През почивните дни се запознах с цялостната информация. Европейската комисия е говорила по тази петиция 12 пъти и сега е поредния път, 8 път, в който ние а, сме включили тази петиция в дневния си ред. Никой не може да ни обвини, че не сме разгледали тази петиция а, във всички нейни подробности, защото а, това не е така. Ако сте съгласни, нека да затворим тази петиция, защото не знам как да процедираме от тук нататък, какво бихме могли да предприемем. Проблемът продължава да съществува. Разбира се, вложителят има право да внесе нова петиция. Не смятам, че има смисъл да протакаме нещата по тази петиция и а, за напред. Има някои положителни промени, които са извършени. Ако приемате нашето предложение, ще затворим тази петиция и ако проблемът продължи, може да внесете нова петиция. От толкова дълго време тече тази петиция. Не виждам защо трябва да я оставим отворена. Говорим тук за 12 години. Моля. Съжалявам, че отново взимам думата. Съгласна съм, че петицията тече от дълго време и не смятам, че имаме че имаме такъв критерий да затваряме петициите, когато е изтекал определен период. Проблемът е, с тази фирма продължава. Е, изготвили сме план на място, план за действие и успяхме да постигнем нещо на място точно заради тази петиция, която беше отворена ев... на европейско ниво. Нека петицията да остане отворена за този кратък период, за да видим дали ам, чрез сътрудничество на местно ниво ще може да се разреши проблема. Ролята на комисията по петициите е да търси извън съдебни начини да разрешава споровете ам, между гражданите а, случаят е свързан с тази петиция и зависи от а, нея на европейско ниво. Така се поддържа контакт с Европейската комисия и с европейски институции. Замърсяването продължава. Ам, все още има ам, изтичане на а, вредни вещества и ам, и за това ви моля, а, нека тази петиция да остане отворена, за да следим развитието на нещата. Да, разбира се, няма как да ви предложа нещо, с което не сте съгласни. Аз зачитам вашето мнение. Проблемът не е, че петицията от толкова дълго време, от 12 години, просто аз не виждам какво още можем да направим. Обръщам се към Европейската комисия. Господин Спейт. Имате ли някакви допълнителни инструменти или средства, с които разполагате? и които може да ни препоръчате да използваме. Комисията по петициите направи направила всичко каквото може, което е по силите и вие какво смятате по въпроса? Благодаря, господин председател. Да, да, вие сте прав. Изчерпали сме редица инструменти, но ако има увеличаване на замърсяването, ние ще отворим досието отново, но в момента от наша страна няма какви други действия да предприемам. Съм съгласен с Джудит. Ако въпросът има смисъл, какво можем повече да направим, е работата, която е свършена на място, трябва да достигне до своя завършък и всички да са доволни и може да се оставя отворена, за да видим дали не може да се намери някакво добро решение. Да, <clears throat> мисля, че колегата е прав. Наистина, от много време е, петицията е отворена, така че нека изчакаме. Мисля, че това няма да навреди. Благодаря. Колега Кюзел Мигулаки. Някой друг иска ли да вземе думата? Благодаря, господин председателю. Тази петиция трябва да бъде затворена, според мен. Ако продължим да я държим отворена, няма да доведе до нещо по-различно или нещо по-добро. <laughs> Ето, следващия оратор. Тази петиция е важна и може да се изпрати писмо до британските органи да се поиска информация, която е събрана по случая. Информацията е поискана и от Европейската комисия. Органите трябва да потвърдят дали ситуацията е стабилна, дали има въздействие от мерките предприяти на местно ниво и в бъдеще можем да приемам да затворим петицията но имаме нужда от тази актуална информация, която да бъде подадена и а, да се знае какви са резултатите от съвместните действия между органите на място, вложителите, гражданите и така нататък. Тази информация е много важна и трябва да бъде събрана преди да ам, се съгласим да затворим тази петиция. Опитвам се да намеря компромис, но не е толкова лесно. Надявам се, че ме разбирате. Какво можем да направим днес точно? Двама от колегите са съгласни с вас, така че можем да поискаме повече информация от британските органи и след това ако има някакви положителни промени, някакви подобрения, можем да предложим а, да затворим петицията а, следващия път. Съгласни ли сте? Добре, благодаря ви. Дами и господа, преминавам към следващата петиция 2715 наклона черта 2014, внесена от Роберто Понцио от Италия. Доколкото знам, господин Понцил е тук. Моля ви, имате думата за 5 минути. Добре, добре. И така, От 2014 година има документ заключение, на които се позоваваме. Има и такива от септември 2016 година. Междувременно е, се случи следното. От италианска страна бяха предприяти мерки и искам да използвам тези 5 минути, за да се изкажа накратко. Първо, Не говорим тук само за един гражданин, който се смята за дискриминиран. Аз представлявам изследователския център по трюфелите в Италия. Представлявам и общината Алпе, която обхваща много търговци, хиляди хора са засегнати от този въпрос. Това е много тежък проблем. Италия се дискриминира в сравнение с останалата част от Европа. Позовавам се на член 29 от съответния законодателен акт. Трябва да кажем, че този член 29 се счита за законодателен компромис. Въпросът е дали италянския закон е в съответствие с европейското законодателство. Имаме нужда от точен и недвусмислен отговор. Отговор Говорим тук за законодателен компромис и проблемът не е разрешен във Франция, Испания, Харватия. Данъкът е 4-5%, в Италия 22%. Ако е 10%, добре. Ам, ам, щетите ще са намалени, но а, дискриминацията ще си остане. Тя ще е в двоен размер в сравнение с останалите страни. В цяла Европа трюфелите се разглежда като селско-стопански продукт, а при нас не. Това е парадокс. Това не е рационално, не е разумно от гледна точка на законодателството. Гъбите са селско-стопански продукт и се облагат с 4% данък. Защо трюфелите да се облагат с 10% и да не са селско-стопански продукт? ОСП от 2014-2020 включва в себе си следното. Трюфелите са селско-стопански продукт. Европейския парламент и Европейската комисия винаги са посочвали, че тук става въпрос за селско-стопански продукт. За това е неразбираемо, че тази дискриминация не се премахва. Не, ем, това е непонятно за нас. И в Италия има проекто закон от 2015 година и а, тези понятия също са включени. Комисията е а, изготвила и дефиниция за селскостопанските продукти, така че Италианските а, предприятия не трябва да бъдат а, ощетявани в европейски мащаб когато предлагат италианска продукция. Казвам ви как са от нещата в италианското законодателство и че това не е взето предвид от кратко време се предприемат някакви мерки. По принцип не се а, отдава значимото на законодателство, прието на европейско ниво. Триофелите е, се считат за селскостопански продукт на европейско ниво. В Италия обаче не има продукти, за които трябва да се е, да се има предвид, че се третират е, по различен начин в държавите членки. Защо равнопоставени продукти в една страна се облагат с 10%, в друга страна с 5%? Е, член 39 и 40 от съответния законодателен акт трябва само да бъдат внимателно прочетени. Когато говорим за, кон, за конкурент е, за конкурентоспособност трябва да се има предвид и това, което се случва при нас на национално ниво, също трябва да има координация. Ако искаме да стабилизираме пазара, трябва да се предприеме нещо. Трябва да има разумни е, цени, които да се предлагат на потребителите, за това трябва да е, съществуват съответните разпоредби. Ние а, подкрепяме препоръките на Комисията по петициите. Всички основания имаме за внасянето на тази петиция. Говорим за компромис, добре, но в крайна сметка задача на задача на всички е да накарат Италия да не, да не подхожда по такъв хаотичен начин и се придържа към европейското законодателство. Пале. Давам думата сега на представители на Европейската комисия да чуем тяхното мнение. Благодаря ви, господин председател. Първоначално тази петиция имаше основания. Отнасяше се до някои несъответствия в италианското законодателство. Постъпиха доста жалби в това отношение и за това комисията стартира процедурата чрез системата пилота ЕС, за да се намери решение на проблема заедно с Италия. Италия признава, че е необходима работа по законодателството. Това законодателство беше изменено през юли на настоящата година, като се има предвид тази промяна в законодателството, Италия, според комисията, е в съответствие с правилата на Европейския съюз. Измененията, предложени от Италия, дават основания да се приключи процедурата пилот ЕСА фактът, че, фактът, че труфелите се, се облагат с 10% ДДС противоречи на законодателството на ЕС по две причини. Първо, защото костопанските продукти другите сълскостопански продукти в Италия се облагат с 4% ДДС и второ, защото има други държави от Европейския съюз, където трофилите също се облагат с по-ниска ставка ДДС. Но според комисията тези обстоятелства сами по себе си не означават нарушаване на законодателството на ЕС. В Италия има и други сълскостопански продукти, храни, които се облагат с 10% данък ДДС, докато други продукти само с 4%. Това решение се взема от съответната държава членка. Тя взема решение каква ставка да наложи, как да процедира при облагането с ДДС на съскостопански продукти, стига това да ни противоречи на принципите, заложени в директивата. Що се отнася до различните ставки ДДС в Италия, Испания, Франция и Харватия, не става дума само за труфелите. Повечето от продуктите, при които има разлики в ДДС, са на лице. Това не означава, че има някакви пречки пред конкуренцията или пък пред свободното предвижване на стоки. Означава само, че държавите членки а, имат свободата да определят ставките ДДС, които да налагат, стига това да се вписва в а, рамките на принципите на Европейския съюз. Твърдението, че има и изкривяване на конкуренцията, такова изкривяване е ограничено, тъй като по отношение на ДДС ставката, която се прилага при покупките, е в страната, към която са насочени продуктите. За труфелите, които се потребяват в Италия, се прилага ДДС в приложими за Италия, независимо от къде идват тези труфели, дали от Харватия, Испания или другаде. Тоест, можем да считаме, че италианското законодателство е разрешило този проблем. Председателят, благодаря ви. С други думи, вие казвате, че това е национална компетентност – и че ние имаме ограничени правомощия в това отношение. Има ли други колеги, които искат да вземат отношение по въпроса? Да. Благодаря ви, господин председателю. Аз също бих искал да благодаря на колегите. Нека да видим каква е ролята на нашата парламентарна комисия. Фактът, е, че петицията е довела до частична промяна в законодателството в е, Италия показва, че нашия труд е, води до ползотворни резултати, но също е вярно, че след е, представенето на петицията от Роберто Понцио от името на Организацията за изследване на труфелите има промяна но тази промяна не е цялостна. Чухме авторитетното мнение на Европейската комисия, Генерална дирекция такси се занимава с тези въпроси, те разглеждат въпросите свързани с данъчното облагане и те разглеждат въпроса от гледна точка на данъчното облагане, но не бива да разба... забравяме, че друга важна страна на петицията е какво представляват труфелите, как се третират те като продукт. В някои страни те се третират като селскостопански продукт, в други не. Въпреки, че труфелите имат еднакви вкусови и химически характеристики. Има последици в данъчното облагане, при сертифицирането на продуктите, Там, където труфелите се считат за съскостопански продукти, могат да се използват съскостопански фондове, а там, където не се считат за съскостопански продукт, такива фондове не могат да се използват. Като се има предвид, че италианското правителство е започнало да се съобразява с европейските стандарти и да превежда законодателството се в съответствие, може да се счита за частичен успех и аз бих препоръчал тази петиция да остане отворена и Генерална дирекция Агри да се произнесе. Ние чухме авторитетното мнение на Генерална дирекция таксе, но нека да чуем какво е становището и на Генерална дирекция Агри на Европейската комисия. Дали един труфел в Италия е също толкова труфел, колкото е в Испания или Харватия. И дали някои от въпросите, отнасящи се друфителите в други страни, не трябва да се отнасят за труфелите навсякъде. Труфелите са продукти от високо качество. Ако колегите са съгласни, бих искал този въпрос да остане отворен и да изслушаме какво е мнението и на Генерална дирекция Агри на Европейската комисия. Председателят, радвам се, че е било възможно да се предприемат стъпки за приключване работата по тази петиция в Италия. Сега искам да чуя и други мнения. Аз не съм специалист по труфелите, но съм съгласен с казаното и какво трябва да прави Европейския съюз. Една хармонизация на европейско ниво в фискалната, в социалната, в екологичната сфера и по същество и хармонизация на ДДС по отношение на труфелите. Разбра каква е позицията на комисията, това не ме изненадва, това е непрекъснато от страна на комисията, има някои досиета, които са от национална компетентност, като ДДС-то попада в тази категория. Има и други, които са свързани с економическото сближаване и тук всички имаме интерес да се спазват критериите. Трябва да има политическа воля относно това каква Европа искаме да изградим, дали можем да позволим дънк по отношение на труфилите, не знае как изглежда пазара на труфели в Европейския съюз, в Италия и прочие. И може би трябва да се отчита това, дали има някакъв вид дъмпинг. Трябва да се поиска становището на Генерална дирекция Агри. Искам да попитам производителите на трупели в Италия, ако се стигне до 4% облагане на, с ДДС на труфелите, как ще се отрази а, това върху потребителите? Имаме опит от е, Италия, когато беше намалено ДДС за ресторантьорския сектор. Те обещаха, че това ще се отрази върху цените в ресторантите, но всъщност не се случи. Председателят. Искам попитам останалите колеги депутати дали искат е, да кажат нещо, преди да ви дам думата отново, господин Понзи. Не, няма други желаящи, тогава давам ви думата. С удоволствие ще отговоря поставения въпрос. Няма и капка съмнение, че е, крайният потребител ще има полза от а, е, такова намаляване на ДДС. Ако аз продавам труфели, при ДДС ставка 10% и във Франция някой продава същото количество труфили. при ДДС 4%. Очевидно, че има разлика в третирането и вие ще отидете и ще си купите труфили там, където те са по-ефтини. Ако се уеднаквят ДДС ставките и в Италия, това ще е от полза за крайния потребител Европейския съюз трябва да защитава потребителите е, и задържането на нивата на цените на по-ниска, на ниски нива. Това, което беше казано и по-рано, че тук не става дума за това дали се прилага определена ДДС ставка а, към различните продукти. Ние искаме за един и същи а, продукт а, да се прилага един, една и съща ДДС ставка, независимо дали е в Италия, в Франция, в Испания или Харватия. Трябва да има координация в Европа, иначе няма да има синхрон основополагащ принцип на Европа е да има равнопоставеност, а не налагането на произволни правила. В цяла Европа труфелите са селскостопански продукт. В Италия те се считат за луксозен продукт. Във Франция и на други места има разлика. Действително, има малки разлики между е, труфелите, е, но диви труфели могат да се намерят и в Харватия и другите. Защо е, трябва да има различно третиране на труфелите, в зависимо от страната, от която идват? Това е нерационално. Какво представляват труфелите? Това са а, гъби, еднакви навсякъде, защо да имаме ставка ДДС 4% в някои страни, 10% в други, 22%. Ние трябва да кажем, това е един и същи продукт, навсякъде. Не става дума само да ограничим щетите. когато говорим за а, член 29 от съответния закон в Италия, това е един всеохватен закон, който обхваща и други ситуации. Може би някои не се интересуват от това, какво е записано в член 29, но и труфелите попадат а, в а, този член. Обхвата на този е, член ясно показва, че има дискриминация в Европа. Има сега постигане на законодателен компромис, който намалява щетите, но не примаква изцяло дискриминацията. Председателят. Благодаря ви, господин Понзи. Ще се опитам да обобщя дебата. От една страна, хармонизирането на ДДС, ставките Стана ясно какво е мнението на Европейската комисия по въпроса. Аз се солидаризирам с всяко едно от изразените мнения. Въпроса за ДДС е изключително голям въпрос. Вторият въпрос, който повдигна и господин Понзи, аз разбирам този проблем, аз обичам труфелите. но в Италия те не се признават за сълскостопански продукт. И можем да поискаме от Агри, Генералната дирекция на Европейската комисия, която отговаря по сълскостопанските въпроси, да поискаме също от колегите, които се занимават с въпросите на селското стопанство, за тяхното мнение – тази петиция да остане отворена, след което да излезем с окончателно решение. Благодаря. Следваща петиция 0755 от 2013, внесена от господина Жено Ало с италианско гражданство. Доколкото ми е известно, господин Ало не присъства. Той не съобщи, че няма да може да присъства. Затова се обръщам към представителя на Европейската комисия. за да чуя становището им. Благодаря, господин председателю. Европейската комисия е съгласна с вносителя, че широко скорост, високоскоростния интернет е изключително важна, за да могат гражданите да участват в цифровото общество, както по отношение на професионалния живот, така и да могат да упражняват свобода на словото. Тази петиция беше внесена през 2013 година. Междувременно се случиха много неща. Ако видите какво беше направено в пазара на продукти, на цифрови технологии, широко лентовия интернет вече е достигнал до всички. Разбира се, има хора, които все още нямат такъв достъп по различни причини. Освен това, има напредък е, и в е, достъпа до високоскоростен интернет през последните години. Това е важна тема. Европейската комисия му обръща огромно внимание през последните години. През 2013 година комисията излезе с предложение за свързан континент, предложение за регламент и като част от този регламент беше приета миналата година със съгласието на Европейския парламент и на съвета за достъп до интернет, отворен достъп до интернет, без блокиране, без никакви пречки по отношение на съдържанието. Стига да имате, разбира се, достъп до, до интернета. Преди няколко седмици, през месец септември, Европейската комисия прие пакета за свързаност. В него са предвидени редица инструменти, включително при разглеждане на регулаторната рамка на ЕС за електронни съобщения. Тази рамка поставя свързаността като една от целите, наред с целта за насърчаване на конкуренцията и отчитане на интересите на потребителите на вътрешния пазар. Това, което е предвидено в това предложение на комисията, е да се засилят инвестициите, както за фиксирани, така и за безжитни, безжични широколентови мрежи, за да се улесни достъпа допълнително на гражданите. В този контекст е важно да отбележим, че Европейската комисия предлага да се модернизират правилата за универсалната услуга и вместо да се регулират традиционните услуги в областта на телефонията, е важно новите правила за универсалната услуга да поставят акцент върху достъпа до широко лентов интернет и всички европейски граждани да имат правото да сключат договори, които им дават достъп до базисен ни широколентови услуги, за да могат изцяло да очакват в цифровото общество. Пазарът се разви благоприятно през последните години. Европейската комисия въпреки това счита, че трябва да се подсили регулаторната среда, за да се гарантира достъпа до достъпен в финансово отношение интернет. Затова пакетът, предложен от комисията през септември, е важна стъпка в тази посока. Благодаря ви много. Maybe it's a time for me to change my... Може би трябва да сме на сега езика на словенски. Благодаря. Благодаря на комисията за изказването. А сега давам думата на колегите. Не е странно, че смених езиците, тъй като Словенската република, която председателства съвета, каза, че това ще е наш приоритет. Приоритет за бъдещето на Европа. Темата е спомената и в основни документи на Европейския съюз. Разумно е тази петиция да остане отворена, защото може би, ако петицията бъде закрита, това не би било добре, тъй като комисията има положително отношение. Виждаме, че тази идея се споменава в много европейски документи. Комисията и Европейския съюз ще се развиват в посоката на тази петиция. Кол... Колегата Целио. Благодаря. Благодаря за това, че ми давате думата. Правото за достъп до интернет е естествено нещо много важно. Аз работех с господин Полиезе по тази петиция ние следихме развитието много внимателно. Това е нова област. Това са нови права, права, които не съществуваха преди време. И правото за достъп до интернет не бе разглеждано като основно право, но сега нещата се променят. Бизнесът не може да съществува, ако няма достъп до широколентен интернет. Затруднен достъп до интернет означава влошена конкурентоспособност за някои региони. Това са нови права, те трябва да бъдат уточнени. Затова би трябвало да се свържем с комисията АВКО за съвет, така че да разберем ситуацията по-добре. С тези нови права в Европа трябва да разберем дали това са права, които могат да залегнат, така както предлага вносителят на петицията. Председателят, да други колеги, които да искат думата? Ако разбирам правилно вашето предложение, вие предлагате да оставим петицията отворена, да изчакаме становището от Авко, след което да приключим с петицията. Така ли? Добре. Благодаря. Ако всички сте съгласни в такъв случай, ще процедираме така. Наистина петицията е много важна. Има обаче напредък по темата. Ще се свържим с колегите си от АВКО. Предлагам на секретарията след това да приключим с тази петиция. Както казахме, темата обаче ще ни занимава и в бъдеще. И така, дами и господа, преминаваме към следващата точка от дневния ред – това е становището относно сближаването на законовите разпоредби на държавите членки по отношение на достъпност за продукти и услуги. Докладчикът по становище е госпожа Кунева. Имате думата, госпожа. Хърста пара, поле. Αγαπητές και αγαπητοί Доризобе от... Благодаря. Уважаеми дами и господа, знаем, че в Европейския съюз хората с увреждания са, на около, са около 18 милиона. До 2020 година се очаква броят на хората с увреждания да нарасне на 120 милиона. Затова смятаме, че проблемът за свободното движение засяга не само хората с увреждания, а и хората, а и възрастните хора. Те, техният, техният брой също се увеличава. И в крайна сметка е важно да знаем какво е приложното поле на тази директива, кои са засегнатите лица. Затова тук предлагаме да не се говори само за хората с увреждания, а предлагаме тук да се включат и по-възрастните хора, хора, които имат ограничена подвижност. Ние предлагаме освен това в текста да не се говори за хора с ограничена подвижност или с функционални нарушения, защото това означава, че хората поемат своята отговорност, т.е. те самите поемат отговорност за своята ограничена подвижност. Важно е да се оточни, че някои хора имат големи проблеми, проблеми с подвижността, проблеми с големи ограничения. Има стандарти, които обаче не се прилагат навсякъде. Всяка държава членка трактира и тълкува свободното движение по различен начин. Свободното движение на хора с увреждания. Има обаче в законодателството за достъп достъпност до продукти и услуги. Дефицити има пропуски и тези пропуски трябва да бъдат преодолени. В някои европейски столици има хора, които могат да се движат свободно по улиците, но има други бариери. Например, ниски доходи за възрастните хора. Тези хора трябва да си останат тогава в къщи. В някои държави членки е, деца с увреждания не могат да стигнат до училище или пък не биват приети в определени училища. Затова смятаме, че е необходимо да има промяна в изискванията на директивата. Трябва да има и промени в областта на продуктите, на достъпа до продукти и услуги. Смятаме, че предложенията вървят в правилната посока и то не само по отношение на критериите зададени от пазара, а и от нуждите, които проистичат от обществото. Така може да се улесни живота на много хора. Е, може да се улесни живота на семействата, които се грижат за хора с увреждания. Може да се повиши, повиши тех, тяхното ка, качество на, на живот, може да се повишат и броя на възможностите за заетост на хората с увреждания. Какво означава всичко това? Мисли се как всички възможности да имат възможността да имат достъп до продукти и услуги. Т.е. всички продукти и услуги, които облегчават нашия живот, трябва да бъдат и достъпни за хора с увреждания. Например, може да се помисли за адаптирани телефони за хора с увредено зрение. В Гърция, например, където има опасност от земетресение, един е- такъв адаптиран продукт може да спаси живота на един човек. Така че не трябва така че трябва да се помисли и за новите дигитални услуги и продукти те също трябва да бъдат достъпни. Може да се помисли за новите телефонни услуги, за новите аудиовизуални услуги, за телевизорите, банковите автомати, електронните книги и електронната търговия. Това са все области, където може да има допълнителни предложения за достъпност. Предлагаме следното. Най-напред да се разшири приложното поле на директивата, т.е. в него да се включат и новите дигитални услуги и продукти, различните приложения и различните интернет портали и свързаните с тях електронни услуги, например услуги за плащане, медицински електронни услуги. Освен това, трябва да помислим и за разширяване на приложното поле върху цялостната сфера на живот – ако няма, например, достъп до асансьора или пък достъп до инвалидна количка, която да придвижи е, лицето с увреждания до лекаря. Освен това, например, банковите автомати, те са налични, добре, но много често хората с увреждания не могат да ги достигнат. Или пък не могат да стигнат до залата, където се намира този банков автомат. Така че трябва да се помили за цялата обстановка, за целия контекст на предлагане на услугите. Освен това, друг важен въпрос е разходите. Тук има въпроси, свързани с патенти, с права на концерни. Тоест, достъпността не би трябвало да предизвиква допълнителни разходи за хората с увреждания. Ако искаме пълен достъп, то трябва да помислим за всички тези предложения, които правим ние от наша страна. Законодателството трябва да бъде следено, а именно законодателството трябва да бъде приложено правилно, а там, където няма още съответно законодателство, то трябва да бъде прието. Освен това, трябва да се вземат предвид интересите на представителите на хората с увреждания. Тоест, тук трябва да се включат и националните контрол, контролиращи органи. На следващо място Според нас е много важно да се знае кой оценява до каква степен даден продукт или услуга е достъпен и за кого. На следващо място описанията, ръководствата, указанията за използването на продуктите трябва да са ясни и разбираеми. И на последно място срока за приложение на директивата. Смятаме, че тези 6 години след влизане в сила на директивата, смятаме, че този срок е прекалено дълъг. Особено Що се отнася до дигиталните продукти, те непрекъснато се развиват, те стават все по-инновативни и техните жи, житейски цикли са доста кратки. Затова смятаме, че срокът трябва да бъде намален. Надявам се, с общи усилия да се споразумеем до едно, по едно становище, което ще бъде само от полза за прилагането на цялата директива. Председателят. Да, важно е да има хармонизация на материята в Европейския съюз. Госпожа Катендале. Благодаря. Благодаря на докладчицата за чудесната работа и за чудесните изменения, които се предлагат. От социалистите и демократите ние приветстваме това законодателство, този така наречен акт за достъпност. Държавите членки трябва да уважават правата на хората с увреждания, трябва да премахнат бариерите за достъп и да осигурят на хората с увреждания пълноценен пълноценно участие в живота на общностите. Тази област е много важна за много европейски граждани. И тук виждаме ролята на Комисията по петиции. Ние винаги даваме израз на загрижеността на гражданите. Според нас, за това нашата комисия трябва най-напред да се съсредоточи върху прилагане на член 4 алинея 3 от Конвенцията по правата на хората с увреждания. Ние трябва да дадем израз на хората с увреждания, на техните интереси, на техните организации и в този смисъл трябва да направим изменения. Трябва да приоритизираме сътрудничеството си с другите политически групи, искам да ви напомня изслушването от миналата година посветено на интересите на хората с увреждания. Ние смятаме, че трябва да се съсредоточим именно върху загрижеността, която бе изразена на този форум. Виждаме, че докладчицата върви именно в тази посока. Искам да се спре на следните основни моменти. Някои от тях са в унисон с позицията на докладчицата, някои са малко по-различни. Най-напред дефиницията на хората с функционални ограничения. Трябва да отразим факта на застаряващото общество. Трябва ни тук една по-обширна дефиниция. Ограничена мобилност или пък увреждания, това са дефиниции, които, не бива, които трябва да са съобразени с вече съществуващите дефиниции. Не бива да има прекалено много дефиниции. Освен това, по отношение на приложното поле, трябва да се каже, че има пробойни в закона, има дефицити. Нека си припомним, когато имаме пробойни в законодателството, това може само да провокира допълнителни петиции. Така че ако днес преодолеем тези дефицити, това означава, че в бъдеще ще получаваме по-малко петиции. Нека се спрем, например, на банковите автомати. Тези банкови автомати са обхванати от законодателството, но мястото, където се намират тези банкови автомати, тази материя е регулирана от националното законодателство. Тоест, достъпът до мястото, където се намира банковият автомат понякога е именно ограничено и то се регулира именно от националното законодателство. Що се отнася до концепцията за непропорционалната тежест? Трябва тук да внимаваме много. Ние непрекъснато говорим за административната тежест и за административните разходи трябва тук да внимаваме за разходите на какви разходи ще възникнат за бизнеса. И тук виждам опасност, когато говорим за диспропорционалната тежест. С една такава дефиниция може да създадем пробойна в закона и да бъдат използвани злоупотреб... може да бъде злоупотребено с правото на хората с увреждания. Тук дефиницията трябва да е по-ясна. И накрая, на транспонирането на законодателството. Ние вече чакахме 5 години е, до чакахме 5 години и предложението на комисията. Чуват се гласове, че трябва да има актуализиране на консултациите от 2014 година. Аз обаче не бих искала процеса да се удължава, да се отлага. Това ще е само в ущърп на правата на хората с увреждания. Ако имаме наистина един дълъг срок за транспониране, то много от услугите и продуктите ще се развият така че те няма да са вече релевантни за регулиране от този закон. И така връщаме се отново на въпроса за предишната петиция, от предишната петиция за достъпа до интернет. В този смисъл трябва наистина срока да е адекватен на целите на законодателството. И така с удоволствие очакваме работата си с докладчицата. Ние наистина приоритизираме гласовете на хората, които много дълго време не бяха чути на европейско ниво. Пани колега Нежданука. Благодаря ви. Колегата Станока. Благодаря. Искам да поздравя госпожа Конева за добре свършената от нея работа и за това, че е, се е справила с толкова много изменения и предложения, включени в тях. Предложението включва и промяна на дефиницията, изменение второ включва това, както и други изменения. Предложението е добро, има за цел да се промени тази втора част, като се каже хора с увреждания и функционални ограничения. Това е доста технически аспект. Um а именно да включим и възрастните хора или хора с други увреждания. Трябва да сме по-точни и да бъдат обхванати възможно най-голям брой от хора, включени в регламента. Не знам каква точно е позицията на докладчика от ИМКО. Нека да чуем от Костадинка каква е реакцията от а, съответната комисия. Подкрепяме и коментарът, който беше направен, че обхвата трябва да бъде разширен и че регламентът трябва да включи включи и някои права, обхванати от други законодателства, но ситуацията с тях не се е подобрила и много услуги остават недостъпни. Изменение 6 също във връзка с директива 33 от 2014 година, както и във връзка с регламент 661 от 2009 година. Много е важно, да. Докладчикът по становището каза, че може да става въпроси за услуги, сервиси, е, услуги свър... свързани с достъпа всичко, да, че ам, услугите могат да са налични, но да е труден достъпа до тях. Това е нашата задача да подчертаем, че сме получили редица петиции в тази връзка и става ясно, че съществуващото законодателство не функционира така, както искаме. Имам и въпроси към докладчика по становището. Изменение 43-то е вашо и искате да въведете някои конкретни конкретни ставки, свързани с определени програми за ползването на жестомимичен превод и така нататък. How to say the, the attitude to, to this to this proposal from какво е, каква е нагласата от останалите, които отговарят за тази тема в Европейския парламент, какво е мнението на ресорната комисия и аз съм, например, докладчик в сянка от името на комисията по заетостта. Имаше първо представяне на доклада, беше прият преди две седмици в нашата комисия. Изменение 65 срокът за изпълнението. Нека да не се разширява обхвата. Съгласни сме с SID в тази връзка. Радваме се да работим и за напред с докладчика и докладчиците в сянка по окончателния текст за нашето предложение по това становище. Pekne aj само за samozrejme vzhľadom то може odzneli тук. Благодаря. Като се има предвид, че доста въпроси бяха зададени, сега давам думата на госпожа Кунева, но преди това нека а, да дам думата на господин Гарния от комисията. Благодаря, господин председател. Да, да, имате думата. Да, само се коригира грешката. Понякога нещата на хартия изглеждат по-иначе. Благодаря, господин председател. Извинете ни за закъснението. Имаше недоразумение за часа, в който трябваше да дойдем тук. Съжаляваме, че закъсняхме с няколко минути. Искаме да благодарим на докладчика за проекто текста. Той е много детайлен, Ние с удоволствие се запознахме и приветстваме подкрепата, която тя отдава на предложението на комисията. Това е важно по документ, който е толкова важен за хората с увреждания, както и за европейската индустрия. Освен това, ние отчитаме и искането да се разшири обхвата на действие на директивата и предложенията, които се дебатират в Европейския парламент и са интересни като предложения. Запознавайки се с проекто становището, имаме няколко положителни а, мнения, както и някои безпокойства по отношение на някои от предложенията. допълнителните дефиниции или пък допълнителните разяснения, които са необходими за по-доброто прилагане на директивата. Има множество полезни неща, които се съдържа в текста, така че текста да може да стане по-четим относно това да се обединят а, а, лицата с увреждания и тези с функционални а, а, проблеми. Тук а, имам някои различия. Понятието а, хора с функционални ограничения е твърде широко и не се струва, че е малко рисковано да се свързват двете тъй като това засяга приложеното поле на директивата и се отнася до доста по-широк кръг хора а, и по-трудно дефини... дефинируеми а, групи а, хора. Считам, че подходът на Европейската комисия е по-уравновесен. Това, което се отнася до хората с увреждания, може да се отнася и до лица с функционални ограничения, но не бива да се обединяват двете понятия, защото ще стане по-трудно управляемо. Има и по-различен подход относно влизането в сила на директивата по типове услуги и стоки, срокът от 6 е, години може би ви се струва твърде дълъг е, и може би не е необходимо това да се отнася за всички продукти. Трябва да има упростяване, да е разбираемо както за потребителите, така и за предприятията и за администрациите на държавите членки. По-различен подход по отношение на различните стоки и услуги може да доведе до объркване. Ние предложихме из, изключения за микропредприятията. Това е важно от економическа гледна точка, що се отнася до нотификациите. Радваме се, че този въпрос не фигурира вече в предложението. Административната тежест може да бъде много голяма за най-малките предприятия, където работят един-двама души. Това би било твърде голяма тежест за тях. Също предлагането на допълнителни дефиниции в текста, за изясняване на текста. И също е добре, че се отчитат и мненията на организациите на хората с увреждания, които имат нужната експертиза и могат да я предоставят на надзорни органи като комисия. Ние имаме диалог с тях и ще продължим да го развиваме. Става дума за конструктивни идеи, за реалистично, за практично прилагане на директивата. Не искам да отнемам повече време. Това бяха някои от общите бележки по един много детайлен, много добър текст и аз наблегнах няколко елемента тук. Радваме се, че подходът към нашето предложение е много положителен. Благодаря. Благодаря на всички вас. Сега ще ви кажа, че, диска... че дискусията ще продължи и срокът за внасяне на изменения е 29 октомври до 15 часа и ще гласуваме по време на съседанието ни през януари тук в нашата комисия. Благодарим на колегата Кунева, ако иска да вземе думата, за да направи общение. Се ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και... Благодаря. Благодаря сърдечно за всички коментари, които бяха направени от колегите. Нека и аз да кажа нещо в допълнение. Работихме съвместно, за да изготвим най- добрите дефиниции. Ще продължим да го правим. Аз също имам увреждания. Е, имам редица проблеми и ам, усещам доста прегради. Трябва да видим как ам, ще изглежда доклада като цяло. Има проблеми, свързани с непропорционалната тежест. Трябва да ви кажа, че нашата комисия може да даде своя много голям принос, ако работим съвместно. В същото време искам да кажа на госпожа Станука, че водещата комисия е тази по външна търговия, комисията Инта – все още няма и ясна посока, няма ясни е, ясни насоки за позицията на тази комисия. До сега е имало само едно изслушване. Техническите въпроси, както и а, данните. За тях не мога да кажа нищо. Е, относно дефинициите сме ам, говорили дълго и на широко, както с експерти, така и с заинтересованите страни. Но изглежда, че а, трябва да се засегнат определени теми. Трябва да видим как ще се подходи към отделните е, увреждания и е, функционални увреждания. Както казах, въпрос е, и за нас е свързан с много затруднения. Ще има и резерви, които ще бъдат внесени, ще бъдат направени и изменения. Нашата комисия ще е, направи всичко, за да се изготви един добър текст в крайна сметка. Благодаря ви. Нека да повторя. Срокът е 27 октомври до 3 след обяд. Сега следващия доклад свързан с дейността на комисията по петициите през 2015 година. Колегата Балина има думата. Buenas tardes. Me gustaría presentar este borrador de informe. Благодаря. Ще представям този годишен а, доклад за дейността ни през 2015 година. 47, с 47% е спаднал броя на петициите ни е, в сравнение с 2015 година. 1631 е бил техния брой. Има петиции, които все още са отворени. На 400 са обявени за недопустими. недопустими. В доклада се дава общ поглед на състоянието на нещата и за това а, какви са проблемите на гражданите и как действат а, институциите в тази насока. Искам да кажа, че от това, което сме видели е, че Европейския съюз е изправен пред много важни предизвикателства. Кризата с бежанците, много хора умират на побреговете ни, засилва се неравенството между половете. Економическата криза отново удари най-бедните, социалните права се подкопават всичко това е отразено в, петации, в петициите от миналата година, чието брой беше 1431. Има и други въпроси, обхващащи околната среда и хората с увреждания. Европейската комисия е гарантът за спазване на европейските правила и за това в рамките на доклада се посочва Европейската комисия не, не е показала достатъчно интерес, за да действа достатъчно настойчиво. Европейската комисия би трябвало да действа като катализатор за подобряване живота на гражданите и да допринася за по-доброто функциониране на европейската администрация. Не винаги комисията разполага със съответния технически, човешки капитал, но а, трябва да се има предвид, че има проблем, като рисуват гражданите. има и право за собствена инициатива от страна на гражданите. Е, такава инициатива е правото на достъп до вода. Нищо не е направено по нея. Комисията трябва да работи независимо, за да изготвя доклади, които да дават възможност да се справиме с най-големите драми, на които ставаме свидетели. Е, относно законодателството за ипотеките и финансовите инструменти, за преференциалните дялове. Това законодателство беше много важно, защото при това имаше проблеми, особено в моята страна Испания, където стотици хора останаха на улицата. Трябва да работим и за напред по проблемите, които интересуват гражданите. Омбудсмана трябва да действа по независим начин. Тя посочи е, какво случва в Фронтекс и за това, че се действа на в комисията на принципа на въртящата се врата. Искам да припомня на колегите, че не са тук само за да обработват петициите, ами точно обратното, те са тук за да помагат по ефективен начин на нашите граждани. Благодаря ви. Благодаря. Искам да ви попитам, уважаеми колеги, дали искате да вземете думата? Ако не, А, нека да ви поздравя качеството си на докладчик в Сянка за това предложение, което сте изготвила. От, оценяваме вашата позиция, свързана с подобренията, не на последно място свързани с нашата интернет страница. Интернет страница. Целта е да се привличат държавите членки, да се засилва сътрудничеството и с другите ресорни комисии в парламента, както с Европейската комисия. Аз ще внеса някои изменения, така или иначе основната линия във вашия доклад е много важна. Госпожа Шиманска има думата от името на Европейската комисия. Благодаря, господин председателю. Уважаеми депутати, аз се запознах с проекта доклада на госпожа Валина с огромен интерес. Като ръководител на звеното, отговарящо за взаимодействието на Европейската комисия с Комисията по петициите на парламента, аз съм съгласна с становището, изразено в доклада, че имаме тесни работни отношения с комисията. Подобно тясно сътрудничество е важно, за да могат петициите да получат подобаващо внимание. Комисията се счита за естествен партньор на комисията Пети при разглеждането по сериозен начин на петициите. Това беше потвърдено от първия заместник председател на Европейската комисия Тимерманс, когато се яви пред вашата комисия през месец април. Искам също да подчертая, че комисията предоставя детайлни, пълни отговори на исканията за информация от страна на комисията по петициите, ако въпросите, които са повдигнати, са в сферата на компетентност на Европейската комисия. Да. Комисията също се старае да изпраща най-компетентните си, най-квалифицирани служители при обсъждането на съответните въпроси във вашата комисия. Тя се стреми също да ви предостави смислени отговори и то своевременно, т.е. в рамките на определените срокове. За тази цел и в съответствие с поетия ангажимент от заместник председателя Тимерманс на 19 април, беше изпратено от него писмо до съвета по общи въпроси и той призова държавите членки да намалят сроковете, в които отговарят на запитванията на Европейската комисия за предоставяне на информация. Знаете, че комисията често трябва да се обръща към държавите членки за подобна информация. В заключение искам да подчертая, че първия заместник председател на комисията Тимерманс ще обърне внимание на всички въпроси, на всички ваши а, запитвания по време на разглеждането на доклада в пленарна зала и ние очакваме да продължим много доброто ни сътрудничество с вас и в бъдеще. Председателят, аз също ви благодаря. Крайният срок за представяне на изменения е 21 октомври, 12 часа на обяд. Гласуването в комисията ще бъде на 29 ноември. госпожа Валена за заключителни думи. Благодаря ви много. Благодаря за казаното от вас, господин председателю. Искам да кажа, че аз оставам на разположение, когато получа предложенията за изменения, ще се опитаме да изготвим компромисни изменения, така че всички да се чувстват удовлетворени. Председателят, това е всичко за днес. Благодаря ви за участието в това заседание. Пожелавам ви приятна вечер. Утре ще продължим в 9 часа сутринта. Благодаря.